ще предоставиме необходимата информация на, съответна Сметната палата, но забавихме предоставянето на информацията заради Брексита и сега позволете ми да отворя една скоба. Не знаеме какви ще бъдат последиците от Брексита върху развитието на Европейският съд. Знаете, че става дума за един политически акт, и че съдът ще има важна роля в дискусиите между Европейския, Европейския съд и а, е, Обединеното кралство. Сега това, което ще бъде, ще има много по-малко преюдициални запитвания от страна на а, е, британските съди. До сега не е имало много, но сега няма да има. Ще има също така е, от, вероятно намаляване на броя на делата. Не, аз лично смятам напротив, че може би в двете и седем страни ще има а, твърде много спорни въпроси, които ще трябва да бъдат решавани в съда. Става дума за британски граждани, които живеят в Испания, Италия и така нататък. Така че аз лично смятам, че може би ще има повече дела, но по-малко дела, които да бъдат, да идват и които да са свързани с Обединеното кралство като такова. И тогава споменах информационната система, колкото до другите въпроси. Жените и съотношението мъже-жени. Госпожо Делво, Пет са жените съдии, две е, генерални адвокати, а в общия съд 12 е, от... Броя на жените съдии се увеличава но е, без е, да искам да се измъквам от отговорност, това въобще не зависи от е, Европейският съд, а зависи от държавите членки. Ние, чисто, ние сме абсолютно непричома, а напротив, ние се радваме да има все повече и повече жени в нашите редове. А, можете да разполагате с а, всички данни. Бюджета на Европейският съд е, представлява 4% от административните разходи на Европейския съюз. И този, този, този, този бюджет е не не се е променил през последните години. Дори през 2010 година той представляваше 4,13%. Това са средствата за европейското правосъдие. Реформата започна през март 2011 година и приключи през декември 2015 година. Доста време продължи тази реформа и 3,45% е увеличението на бюджета вследствие на реформата и увеличаване на броя на съдиите. Да, може би някой смята, че правосъдието е, е прекалено скъпо, но е, доброто правосъдие заслужава своите средства. Съжалявам, но до 4 часа трябваше да приключиме. Така че много ви моля да се ориентирате към приключване. Аз мога да спра и до тук, ако кажете, ако решите. Може би има и други въпроси. Дали всички получиха отговори на въпросите си? Госпожа Хотала, искате да вземете дума? Европейският парла, парламент иска повече съди в Европейския съд ние самите бяхме много разочаровани от случилото се и смятаме, че нещата не се, договорките не се спазват такива, такива каквито бяха. Благодаря ви. Благодаря за цялата информация, която беше много интересна. За нас този проблем е от огромно значение. Имам още въпроси към вас, но ще ви ги изпратя в писмен вид и ще очаквам отговори в писмен вид. Въпроси свързани с освобождаване от отговорността. Но не, но в никакъв случай не трябва да се превеждат текстове от френски на английски, след това да се превеждат отново на френски. А, не, не смятам, че имаме още много документи в сила, прияти през 1952 година, така че ще промениме въпроса с езиковия режим, за да, за да бъде той по-приспособен към новото време. А, някой има ли да реагира от страна на сметната палата? Не. В такъв случай бих искала да благодаря и на представителите на Сметната палата, и на представителите на съда за това, е, че внесаха известни пояснения е, по този въпрос. Приключваме с съвместното заседание. Dear colleagues, Уважаеми колеги, предлагам ви да продължим по дневния ред. Остава ни една точка за днес след обед. Рамка за превентивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. Госпожа Ниблер има думата. Благодаря, уважаема госпожо председател. Много се радвам, че имаме възможност да говорим по това толкова важно предложение от страна на комисията. Става дума за директива, очаквам мненията на колегите. Е, като виждате заглавието, става ясно, че става, е, се предлагат мерки, превентивни мерки, мерки за предоставяне на втори шанс и за повишаване на ефективността при процедура за обявяване в несъстоятелност и така нататък. Тоест, дружествата трябва да започнат да разполагат с инструменти за преминаване през периодите на финансови затруднения. Примерно в момент, в който подават молба за обявяване в несъстоятелност, да могат предварително да кандидатстват за преструктуриране. Подобни мерки са добри и за економиката, и за работодателите, и за е, работещите, защото така е, ще може да се правят усилия за запазване на работните места. В е, някои страни е по-лесно дружествата да получат втори шанс и да се освободят от дълговете си. Примерно новосъздадена компания, която работи по идея, която се оказва, че не сработва, не би следвало създателите й да прекарат живот, остатъка от живота си, изплащайки дълговете си. Би следвало да търсят възможност, да имат възможност за преструктуриране, т.е. имат втори шанс. Много е, обсъждахме темата в последните няколко месеца, защото много е, са различни интересите, които съсягат тази темата, е, тема. И работещите, и свързаните с веригите по доставки, и кредиторите Тоест много, много различни ъгли на интерес. На базата на многото дискусии, които проведох и благодарение на помощта на моите асистенти, излизам с предложения за изменение на, проме... на предложението на комисията. С нетърпение, разбира се, очакваме и предложението от колегите. Много е важно ние да успеем да постигнем едно добро равновесие в текста. И ако мога още нещо да коментирам преди да започна с е, реалност измененията, Аз а, непрекъснато задавах въпроса какво се случва с а, честните хора предприемачи, как а, ние точно можем да о, определим кой а, е честен а, и кой а, нарочно вкарва дружеството си в а, червено и без възможност за възстановяване. Много често подобна стъпка е и в разрез с интересите на доставчиците на съответното предприятие. За това трябва да има начин ние да установяваме е, дали хората, за които става дума, са честни предприемачи и търсят е, перспективи за фирмата си или просто се възползват от е, тази възможност, за да зачертаят задълженията си. Това е лайт мотива, който ме води е, в работата ми по тази доклад. И с тази оговорка искам също да добавя, че в измененията исках ясно да се види, че когато става дума за процедури за преструктуриране, тя трябва да бъде наблюдавана от независимо лице, за да може да бъде изведена до успешен край. Едно преструктуриране може да има успех, ако голяма част от кредиторите се съгласят с него. И в такъв смисъл подавам изменение – работещите в съответното дружество също трябва да бъдат ангажирани. Те трябва да са наясно с положението на дружеството и то достатъчно на време, така че да могат да бъдат отчетени и техните притеснения или съображения. Един въпрос, който не можем да решим за сега, колегите, ще чуя и предложенията на колегите, е Въпроса за малките и средни предприятия, особено малките занаячи, е, които работят практически само за себе си, микродружествата, може би те имат нужда от специален режим. По принцип съм съгласна, обаче никак не е лесно да се разпишат такива специални режими. Та, ако сте готови да подавате изменения в такъв смисъл, с удоволствие ще ги разгледам. А сега ще коментирам а, набързо различните предложения за изменения. Член 3. Ранно предупреждаване. Там предложението на комисията не е достатъчно ясно, според мен в смисъл как да се създава тази система за ранно предупреждение. Би следвало да има повече конкретика. После е, тези, които отговарят за контрола, трябва да имат възможност да създадат система за ранно предупреждение, ако се окаже, че има затруднения с изплащане на кредитите например. Това е много интересна тема. Член четвърти, други варианти за превентивни мерки за преструктуриране. Не мисля, че се дават достатъчно аргументи за това, кога може да се стартира една такава процедура смятам, че трябва да е по-конкретно. Включително и обявяването в несъстоятелност. Там би трябвало да има повече информация. Член 5. Задлъжнелите лица и преструктуриране, контрол над собствените активи, Всъщност не винаги се налага да има администратор, който да работи по преструктурирането. И нямам емпирични данни, но ми се струва, че много хора, които са се занимавали с въпроса несъстоятелност, твърдят, че несъстоятелността често е резултат от грешки на управлението. И тогава може ли да се очаква от е, управляващите фирмата да е, проведат преструктурирането? Е, как ще могат те да формулират мерки? Би следвало да има някакви акомпаниращи лица, не непременно описани в закона, но някакъв вид мониторинг осъществяван отвън. После мораториум и опрощаване, преструктуриране на дълговете. Предвижда се идеята за мораториум при определени условия. Смятам, че това е положителен елемент. Така че е, хората, които са в финансово затруднение, да имат малко повече възможност да си поемат въздух и да помислят как е, да е, решат проблемите сега. Те няма да се решат от е, днес за утре, но трябва да имат възможност. За мен обаче мораториума трябва да бъде ограничен до 2 месеца с възможност за удължаване с още 2 и още 2 до максимум 6. Ако в националното законодателство няма задължително изискване за подаване на молба за обявяване в несъстоятелност, трябва да се търси някаква форма за защита на кредиторите. По член четвърти се създават конкретни задължения за условията на прекратяване на договори. Тук като че ли се ограничава свободата за сключване на договор, би следвало да не поставяме големи условия. Член 9.2.11. Почти привършвам. Става дума за приемането на плановете за преструктуриране. Похвално е, че кредиторите могат да гласуват по тези планове. Обедена съм, че така или иначе мнозинството от кредиторите ще бъдат, от тях ще бъде поискано да се съгласят с плана, защото не могат да се вземат решения през главата на тези, които те директно засягат. Плана за преструктуриране може да успее единствено, ако е подкрепен от мнозинството от кредиторите. Artikel 19 bis 23 Entschuldung. Мисля, че и подсилваме позициите на кредиторите. Член 19 до 22. За възможността за нов старт. Мисля, че това е добре. Това следва да бъде една от целите ни в Европа. Значи, ако се провали една от идеите ти за бизнес, не бива да носиш стигма за целия живот. В Штатите сриването на една компания е просто част от е, целия е, процес на, на учене на предприемачите. И ние трябва да създадем култура, която да разрешава е, да има подобни провали по пътя, когато се учиш. Страните членки трябва да имат възможност също и да упрощават задължения изцяло. Ще се вълна на, тази, е, на темата за честния предприемач. Сега, когато се търси опрощаване на задължения, трябва да се отчете и добросъвестността на предприемача би следвал да има и срок, примерно две години, за възможност да има нов старт. Разбира се, има и злопотреби с процедурата за опрощаване на дълговете, затова и условията трябва да бъдат по-твърди. Очаквам с интерес очак... дискусиите в комисията. Никак не е лесна тематиката. Опитах се да съчетая различните интереси, но ще бъда много благодарна за предложенията на колегите. Благодаря, госпожо Ниблер. Много интересна презентация. Господин Коферати има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Европа все още не е излезла от а, економическата и финансова криза, която е все още доста а, дълбока в някои държави членки. Те, необходимо е точно в този момент да се създадат интервенционни инструменти с цел а, насърчаване на производството и растеж на економиката. Първо трябва да разбереме какво а, предизвика проблемите и след това да се създадат онези инструменти, които ще помогнат на затруднените да излезат от това затруднение. Преди да се обяви несъстоятелност, трябва да има различни форми и възможности за преструктуриране структуриране на предприятието. Това са общи бележки, вие ги споменахте, но аз също бих искала да се спра на това, за да може цялата процедура за, на преструктуриране да бъде успешна, тя първо трябва да бъде прозрачна и второ всички заинтересовани страни да участват. Прозрачност, за да няма инструментализиране на а, преструктурирането, т.е. да не да не стане тя за сметка на най-уязвимите и второ, с участието, както казах, на всички заинтересовани страни. Мисля, че предложението на комисията е положително, добро и ще внеса изменения в духа на моите забележки. Всяко предложение може да бъде подобрено. Сега, както казах, преструктурирането трябва да бъде много добре структурирано с участието на всички заинтересовани страни. преди обявяване на несъстоятелност всички процедури трябва да бъдат ясни и прозрачни. Всичко трябва да бъде видимо. Това е важно за малките и средни предприятия, това е важно и за тяхните служители. Докладчикът спомена този проблем, но мисля, че трябва да подчертаеме този аспект. Кредиторите кредиторите не могат да бъдат равнопоставени. Ком, ком, комисията прави разлика между различните типове видове кредитори. Необходимо е да се разглеждат от една страна гаранционните кредити и другите и особено внимание да бъде а, обърнато на служителите в тези предприятия. Да бъдат гарантирани техните права, защото в случая те са най-уязвимите и трябва да бъдат защитени с нормативни документи. Същевременно служителите трябва да продължават да получават възнаграждени. В противен случай просто а, предприятието няма да може да се преструктурира. И още нещо, което е характерно за финансовата криза която все още цари в някои държави членки. Става дума за дълга и личният дълг. Трябва да има възможност за преструктуриране на дълга и когато става дума за този тип дълг. да се намери някакво решение за личната задлъжнялост. Много добра работа е свършила нашата докладчица, но искам да подчертая два проблема, които според нас не са разгледани правилно. Смятаме, че е несправедливо и ненужно да се започне процедура по несъстоятелност по искане на кредиторите. Защото това винаги ще бъде в интерес на кредиторите и всички други останали заинтересовани страни ще бъдат а, ощетени. Сроковете. 4 до 12 бе предложила комисията. Аз изслушах вашите аргументи, госпожо Ниблер. Разбирам, че ви искате да съкратите сроковете. Но знаете, че при някои бюрократични процедури два месеца е нищо. Така че аз мисля, че трябва да се придържаме към сроковете, предложени от комисията 4 до 12 месеца. Но при всички случаи благодаря ви за отвореният подход. Наистина става дума за един много сложен въпрос с много технически компоненти. Става дума за чувствителен проблем, тъй като това е проблем, който касае предприятията, особено малките и средни, които са гръбначния стълб на економиката. Благодаря, Серджо. Халти. Uh, Благодаря. В много добри ръце е досието, убедена съм, госпожа Нивлер е много дълбоко нагазила в темата. Действително рамката трябва да е гъвкава и ефективна, за да може да се позволява преструктуриране в все по-интегриращия се вътрешен пазар. А също така е важна темата как честните предприемачи да получават втори шанс и да избегнем възможността да влизат някои от тях в сивата а, или зона, или дори на черния пазар. Това е всъщност всичко, което исках да кажа. А, определено ще работим по подробностите, които коментира госпожа Ниблер. Това е. Благодаря господин Мариньо и Пинто. Господин Радев, извинете, извинете, господин Радев, вие сте пръв. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Бих искал да благодаря на госпожа Ниблер за проекто доклада относно директивата за превентивно преструктуриране и предоставяне на втори шанс на бизнеса в Европейския съюз. Като адвокат и синдик мога да кажа, че даването на втори шанс на предприятията, а и на физическите лица е важна стъпка – към стимулиране на бизнеса, към премахване на страха от провал за младите предприемачи и към облегчаване на много физически лица, изпаднали в свръхзадлъжнялост. Свръхзадлъжнялостта на физически лица а, представлява значим економически и социален проблем. 11,4% от европейските граждани постоянно имат просрочени плащания, които често представляват битови сметки. Вярвам, че с новата директива ще се допринесе да се премахнат много от пропуснатите ползи и допълнителни разходи за кредиторите и длъжници, свързани с ликвидацията на жизненоспособни дружества. Опрощаването на предприемачески и евентуално на частни дългове също така ще спомогне да се отпишат заеми, които така или иначе не могат да бъдат изплатени от счетоводните баланси на кредитните институции. Смятам, че в максимална степен трябва да гарантираме справедливия баланс между интересите на длъжника и тези на неговите кредитори, като имаме предвид, че кредиторите могат да бъдат и уязвими лица, като малки и средни предприятия и работниците на длъжника. Съдът е този гарант, който може най-добре да гарантира този баланс между интересите на длъжника и неговите кредитори така че държавите членки трябва да могат да определят сами ролята на съда в производството по преструктуриране. Друг от важните въпроси е дали трябва да се назначава специалист или така наречено доверено лице в производството по преструктуриране. Тук е необходимо да запазим гъвка подход, който да може да отговори на големите различия между държавите членки. По този начин всеки случай ще може да бъде преценен конкретно при съобразяване на обстоятелствата и спецификите на дейността на длъжника, неговото финансово състояние и нуждите за успешно продължаване на неговия бизнес. Надявам се да постигнем един балансиран подход в директивата, който ще позволи и на бизнеса, и на кредиторите да останат удовлетворени. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Radev. Uh, now it's your turn, Mr. Marino. Obrigado. Господин Мариньо и Пинто. Благодаря. Два бързи коментара. Първо, имам пълно доверие в работата на докладчика. Отлична работа свърши тя. После, нека да кажа, че съм съгласен с предложението на господин Коферати – а именно да се дават а, привилегии не само на кредиторите, но и на работещите в предприятията, защото ние действително трябва да можем да очертаем коя е най-слабата брънка, най-уязвимото звено в веригата. И това са те. Има и още едно слабо звено, а именно тези е, компании, които изпадат в е, е, банкрут, причинен от техните кредитори. в смисъл, че те не са си платили е, парите, които дължат на една компания, която в резултат на това е принудена да обяви банкрут. И кога в такива случаи е, така най-силните кредитори печелят, това са банките – е, те висят като е, дамоклев меч над главата на банкротиралите компании. И примерно е, има много разнопосочни интереси. Интересите на реалната економика, която дава възможност хората да имат работни места, и интересите на спекулативния капитал – които всъщност не застъпват идеята за економически растеж. За малките и средни предприятия това може да се окаже разрушително. Благодаря, господин Любертон. Бих искал да благодаря на госпожа Ниблер, че работи по това важно досие. Защото тук боравим с фалита на предприятия. Фалити, които бяха многобройни през последните години. Целта е похвална, но все пак на този етап основателно си поставям няколко въпроса. Опитваме се да защитим интересите на кредиторите, но също така и на служителите. Виждам, че има много изменения, които имат за цел да се защити интереса на служителите, а те са слабото звено в случай на фалит, така че максимално трябва да защитим техните интереси. Тази идея за втория шанс е интересна. Дава се възможност на всеки предприемач да получи е, шанс за втори опит, което е положително. На този етап на дискусията, разбира се, неизменно възникват е, някои въпроси. Правите разграничение между почтен предприемач и такъв, който се опитва да злоупотребява с обявяването на фалит. Няма да е лесно да се определи кой е почтен и кой злоупотребява. Преди малко, госпожо Ниблер, казахте, че предвиждате специфични правила за много малките предприятия. Към момента не е назаряла идеята в това отношение, така че по нея ще трябва да поработим. Относно срока, предлагате той да бъде от 4 да бъде сведен от 4 на 2 месеца. И в това отношение бих искал да кажа, че би било кратко да се спази такъв кратък срок. Това са процедури, които изискват малко повече време. В заключение два коментара. Честно казано, не разбрах част от изказването на господин Коферати. Той като че ли предлагаше да се разшири текста ви, да се включи в него личния дълг. Ако за това става въпрос, аз съм против, но може да не съм разбрал добре. А може и да съм разбрал. И последен коментар във връзка с гъвкавостта, за която говори господин Радев. Не ми се иска текста, който готвите, води до хармонизация между държавите членки. Нека да остави малко повече гъвкавост на държавите. Те са суверенни. Не трябва никога да уеднаквяваме всичко напълно. Merci beaucoup. Cette seconde chance euh, est vraiment une idée fondamentale pour... Благодаря. Вторият шанс е важен за предприятията, най-вече за МСП. Госпожа Ниблер свърши чудесна работа в това отношение както вече ви казах, една, един малък град като Кампер, 60 000 а, жители, 700 фалита годишно. Много добре знам за какво говорим в случая. Иска ми се да се споразумеем, споразумеем за това, което вие наричате платежоспособност. Не говоря за предприятие, което предоставя услуги, което няма нужда от финансови средства или от някакви машини. Имам предвид МСП, които се занимават с други неща. Не голямо предприятие. Едно предприятие, което започва да работи, е неплатежоспособно от самото начало, защото трябва да се закупи сградата, машините и така нататък. И ако до 5-6 години не успее, това предприятие ще изчезне. Според мен най-големия проблем, и за това искам да обсъдим въпроса, е раз, разликата между кредита и лизинга. Когато започнах да уча право, ни се казваше, че лизинг стъпка е придобивна собственост. Т.е. всеки месец вие все повече ставате собственик на това, което сте закупил. По различен начин се изготвят договорите и банките направиха така, че а, когато машината бъде изплатена на 99%, тя продължава да е собственост на банката. Не може да се дава втори шанс на земеделски стопанин, който е загубил всичките си трактори и машини. Той фалира в началния момент, просто защото банките се оказват собственик на тези машини и те ги иземват. Мисля, че разбрах какво имаше предвид господин Коферати, когато говори за личния дълг. Не само тези банки остават собственик на имуществото, което вече е изплатено и което те преподават, а освен това искат и гаранция от, а, а, ръковод... от а, длъжника, който не само губи машината си, но освен всичко друго, той трябва да заплати тази машина, която те му отнемат. И служителите остават безработни. Именно тук е основният проблемен елемент, който се крие в лизинга, лизинга, който малко по малко замени обикновения кредит, заем. Разбира се, понякога има гаранции, но така или иначе, по никакъв начин не, са, не се дава възможност на предприятието да стане собственик на имуществото, което е закупило малките клаузи, древния шрифт, в който се казва, че този, който е закупил машината, ще стане нейн собственик само когато е внесъл последните 2000 евро след последния си заем, това е немислимо. Аз а, съм била в предприятия, в които нямаше нито една машина. Никаква техника. За какъв втори шанс говорим за тези предприятия тогава? Благодаря ви за вашето изказване. Комисията. Thank you very much for the floor, madam. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за добрата работа. Високо ценим подкрепата ви за много от нашите предложения, по-специално раздел 3 за втория шанс за собствениците и предприемачите. Това е много важно за нас. Това е основната част на нашето предложение. Разбира се, ще има някои е, затруднения, да, как да разграничим почтение от непочтения предприемач, но разчитаме на държавите членки е, да уредят въпроса и да засекат злоупотребите. А според нас говорим за малък процент злоупотреби. Държавите членки да направят така, че да не се злоупотребява с системата. Благодаря ви за предложенията във връзка с главата за преструктурирането. Много от тези изменения ще подобрят допълнително текста. Позволете ми съвсем накратко да се спра на някои предложения – по които бихме могли да ви дадем допълнителни обяснения, да ви кажем какво сме имали предвид. Смятаме, че трябва да има обща дефиниция за вероятността от обявяване в несъстоятелност, неплатежоспособност. Може да взаимстваме от становището, да кажем, на Европейската централна банка в това отношение. Съгласни сме да го направим но е трудно да имаме дефиниция за вероятност от несъстоятелност, при положение, че нямаме дефиниция за несъстоятелност. По-настоящем е трудно а, да тълкуваме еднакво този термин в Европейския съюз. Няма да е трудно да се хармонизира дефиницията за вероятност от несъстоятелност. Но сегашното позоваване за ликвидността и изменението, което се предлага в това отношение, най-вероятно в някои държави членки ще се приравни на несъстоятелност. В тези държави членки, в които това слага началото на процедурата по обявяване в несъстоятелност. Така че е, трудно ще постигнем консенсус сред държавите членки за единна дефиниция. И от това изхождахме, когато решихме да не въвеждаме предложение за такава съвместна дефиниция. Относно срока, за който говорихме, благодарим ви за това, че се съгласихте, че трябва да има срок, който да е един за целият ЕС. Това е важен напредък. Друг е въпросът колко ще е този срок 2, 3 или 4 месеца. По наше мнение, имайки предвид скорошните реформи в държавите членки, това, което се случва, максимален период от 4 месеца е оптималният вариант. Разбира се, държавите членки могат да вземат решение и да съкратят този срок. Но ако въведем ако погледнем кои държави и членки пред, прилагат сега двумесечния срок, ще видим, че има две или три, не повече от тях. Така че нека да отчетем наскоро проведените реформи в държавите членки в това отношение. Един технически въпрос във връзка с допълнителното ограничаване на срока – при положение, че предприятието е променило подхода си през последните месеци. Наскоро приехме преразгледания регламент за несъстоятелност и там имаме специална разпоредба за случаите, в които предприятието се премества от една държава членка в друга. Този регламент влезе в сила преди няколко месеца, така че според нас е прекомерно рано сега да променяме подхода си. По измененията свързани с приемането на плана от кредиторите, изменение в което се предлага двойно мнозинство, както по отношение на кредиторите, така и по отношение на стойността на имуществото. Този подход е залегнал в много държави членки. Съгласна съм с вас, трудно се приема план за реструктуриране, но все пак има някои държави членки, които имат добри системи за реструктуриране и въпреки това там не се прилага това двойно мнозинство. Така че нека да дадем възможност за гъвкавост на тези държави членки и да им позволят да запазят системата си с едно мнозинство. При приема, защото това ще улесни процеса по приемане на плана за реструктуриране. Съгласни сме, че е важно е, да защитим интересите на кредиторите. Ако плана за преструктуриране се подкрепя само от една категория кредитори, то тогава това би трябвало да е достатъчно основание за съда да потвърди плана за преструктуриране. Това въжи и за някои други е, разпоредби, които дават възможност за гъвкавост – има държави членки, които имат добри процедури по преструктуриране. Понякога една категория кредитори или един единствен кредитор може да одобри плана и това се счита за достатъчно да се потвърди целият план. Нека да позволим на държавите членки да запазят тази си гъвкавост. В нашето предложение член 11 дава тази гъвкавост. Там се казва, че една категория кредитори е достатъчна. А във втория параграф казваме, че може да се изиска и допълнително да се изиска увеличен брой кредитори, които да одобряват плана. За да се даде възможност да се вземат предвид различните а, альтернативи, които дават добри резултати. Много от вас говориха за МСП. Имайки предвид това, което се случва в държавите членки, смятаме, че специална процедура за МСП не би ни била полезна. Не знаем да има държава членка, която да има специална процедура за малките и средни предприятия. Ето защо не сме направили предложение в този дух. Вместо това предлагаме гъвкава процедура, която да се адаптира към нуждите на малките предприятия и на големите – Ние не сме против държавите членки да прилагат директивата посредством специфични процедури, по-бързи процедури за МСП. Това си остава възможно при прилагането на директивата. За работниците. Предвиждаме някои мерки, които надяваме се ще подсилят правата им. Първо, този срок няма да въжи за исковете на работниците. По никакъв начин няма да се накърни възможността за работниците те да поддържат иска си, за да си получат възнагражденията. В предложението казваме, че в случаите, в които плана за преструктуриране се отразява на бъдещите права или искове на работниците, то тогава те трябва да получат право на глас – когато трябва да се одобри плана за преструктуриране. Тоест работниците представляват отделна категория, така че техния глас да бъде чут. Ще разгледаме и останалите изменения, които се предлагат по отношение на закрилата на работниците. За банките – Нашето предложение ние ги включихме в процедурата по преструктуриране. В момента в няколко държави членки кредиторите, тези, които са гарантирани, не участват в производството. И бихме искали това да се промени бихме искали да гарантираме, че всички кредитори ще участват в преговорите и че това ще въжи за всички държави членки да гарантираме, че и те са обвързани от плана за преструктуриране. Ще спра до тук. Може и да има някои други коментари, но нямам повече време днес. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че ще имаме предостатъчно време да навлезем в повече подробности, да разгледаме различните изменения. Госпожо Ниблер. Искате ли думата за последно днес? <laughs> Разбира се, не можехме да оставим последната дума на комисията. Ще бъде изключително кратка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, на представителката на Европейската комисия. Благодаря на всички за направените коментари. Очаквам с нетърпение възможността да обсъдим всяко едно от измененията. Малко така на посоки ще отговоря на въпросите относно гъвкавостта на в директивата комисията каза, че трябва да разберем, че термина несъстоятелност не отразява една и съща реалност в различните държави членки. Но ние дадохме известна гъвкавост на държавите членки. Или им даваме гъвкавост, или правим нещо на европейско равнище. Мисля, че непрекъснато ще се връщаме на този въпрос при всяко едно изменение. На следващо място за частния дълг, за който говори господин Коферати. Държавите членки трябва да имат възможност да решат дали да включат частния дълг или не. И в това отношение процедурите са различни в различните държави членки. Относно срока, Искаше ми се да го намалим. Идеята е да установим колко време се дава на кредитора, за да може да поеме своята част от отговорността. И аз се опитах да постигна необходимия баланс. Внимателно изслушах доводите на Европейската комисия за срока от 4 месеца, но в нататъчните ни дискусии ще да обсъдим допълнително въпроса. Относно микропредприятията, разбирам защо Европейската комисия изключва МСП от предложението си. Разбирам защо а, тя оставя на държавите членки да уредят въпроса. Но нека да решим а, кое ще се отнася за МСП и кое не. Тоест, в какво отношение оставяме държавите членки да решават. Какво означава почтен предприемач? Много е, да, признавам, трудно е да установим кой е почтен и кой не. Но да кажем, ако някой има надлежно счетоводство – ако виждаме, че счетоводството се води добре, можем да считаме, че това е един почтен предприемач. Можем да измислим и някакви други критерии. Очаквам вашите предложения в това отношение. Госпожо Бержером, мисля, че вие много добре описахте проблема, когато говорихте за машините когато се иземат средствата за производството, когато средствата за производството бъдат иззети до пълното изплащане на дълга, става невъзможно предприятието да получи втори шанс. Ще се опитам максимално да отразя казаното от вас но към момента не сме имали възможност да обсъдим абсолютно всички аспекти от предложението. За мен най-важното е да се намери тук правилния баланс. Кредиторите трябва да бъдат удовлетворени. Господин Пинто също засегна този въпрос. Комисията не се е спря много на този момент – служителите също трябва да бъдат информирани. Аз ще а, допълня текста в този дух, а вие ще ми кажете дали това според вас е достатъчно или не. Когато имаме процедура по обявяване на фалит, служителите трябва да получат необходимата информация относно финансовото състояние на предприятието, нивото на задлъжнялост, нивото на изплатения дълг – и така нататък. Смятам, че всяка една дискусия ще ни позволи да напредваме все повече. Но наистина днес получих важна основа за бъдещата ни работа. Относно графика, ще дам думата на председателката, която знае малко повече от мен. Крайен срок за внасяне на измененията 7 е ноември 12 часа. 7 ноември 12 часа. След това нещата стават по-сложни, защото ще трябва да гласуваме. С това мисля, че изчерпахме дневния ред за днес. Следващото заседание ще се проведе на 20 ноември и на 21 ноември ще има извънредна среща на комисията Юри в Люксембург в сряда 22 ноември. And uh, <laughs> well, this is always a lot of people in Luxembourg. Много хора има винаги в Люксембург. Благодаря на всички ви и приятна вечер.